относно правоприлагане, осъществявано от митнически органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост. Нашия докладчик е Юрген Кройцман. Той е тук сред нас. Както винаги сме правили, и това е един важен принцип, когато става въпрос за ново досие, комисията представя оценката на въздействието. Това е много важно, тъй като комисията трябва да представи стратегията си за всяко едно законодателно предложение, мотивировката. Ние също трябва да дадем нашата позиция. Като цяло тази система работи добре и ни улеснява. Оценяваме по този начин по добър е, начин качеството на предложените досиета. Искам да напомня на всички участници, че заседанието се излъчва по интернет. Доколкото знам, хората, които ни гледат по интернет, ще могат да виждат и диапозитивите на екраните на своите компютри. Искам да ви напомня, освен това, че Нашата комисия издава и един бюлетин с новини. Може да се абонирате за него на веб страницата на комисията. В бюлетина се споменава всичко свързано с нашата работа, не само по време на заседанията. Ако искате да получавате копие от този бюлетин, може да ни напишете имейл. Имаме и доклад за дейността, годишен доклад за дейността, който се публикува редовно. Толкова с рекламната дейност за днес след обед. Сега ще дам думата на представителите на комисията. Те ще направят презентации. Господин Антонис Кастросиниякис е тук от комисията. Госпожа Каролин Едери също ще представи новото досие. Господин Кройцман след това ще получи думата. Има докладчици в сянка тук, които ще задават въпроси. Госпожа Руле, госпожа Шалде Мозе. Аз самия съм докладчик в сянка. Сега давам думата на представителите на Генерална дирекция Данъци и Митнически съюз за тази презентация. Благодаря. Защитата на правата на интелектуалната собственост е изключително важно за економиката на познанието в Европейския съюз. Няма как да има защита без да има правоприлагане. Това е и целта на предложението на регламента на комисията. Искам да ви дам информация относно предисторията. Госпожа Едри ще говори за самото предложение. По отношение на търговските потоци, които нарушават правата на интелектуалната собственост, ролята на митниците е изключително важна. Митниците дават право чрез своята дейност на притежателя на правата да започне съдебно производство, ако стоки, които са нарушили правото на интелектуална собственост, попаднат веднъж на територията на страната, много е трудно те да бъдат прихванати. През 2010 година европейските митници са заловили около 80 000 пратки, е, в които е имало някъде около 100 милиона предмета, които нарушават правата на интелектуалната собственост. Това е е, почти два пъти спрямо 2009 година. 200 интервенции на ден се правят, въпреки че в различните доклади има различни данни относно обема на прихващанията на такива стоки, като цяло оставаме с впечатлението, че проблема нараства. фалшификацията и продажбите по интернет са нови предизвикателства. Първото законодателство в тази област е от 86-та, през 1994-та то беше преразгледано, както през 2003 година. Комисията предлага да се замени новото законодателство с нов регламент. Това идва като една покана от съвета през 2008 година за преразглеждане на законодателството и за предлагане на подобрения. План за действие в областта на митническата дейност е, идентифицира редица елементи. Тук се включват разпореди, свързани с упростените процедури, разрушаването на стоки, третирането на малки пратки, разходите за съхраняване, събирането на статистика, развиването на електронни системи, в които се споменават притежателите на интелектуалната софтатък. Всички тези теми бяха предмет на публични консултации, които комисията проведе през 2010 година. В оценката на въздействието виждате позициите на различните заинтересовани лица. В същото време, заедно с публичните консултации, Индия и Бразилия заведоха две дела в рамките на СЕТО срещу Европейския съюз по отношение на пратките на индийски генерични лекарства, които транзитно преминават през Европейския съюз, например за Бразилия. Прихващането на тези стоки се осъществи в Холандия и е, то се осъществи възоснова на тълкуването на настоящото законодателство, регламент 1383. Според този регламент тези лекарства трябва да се третират сякаш са произведени в е, Холандия, така наречения manufacturing fiction. Като резултат от тази трактовка бяха прихванати тези пратки и лекарствата бяха разрушени или върнати в Индия. Индия и Бразилия повдигнах въпроси по силата на правата, които имат във връзка с поразумението от ТРИПС, тъй като те говорят за нарушаване на правата на патенти, които надхвърлят а, па, патентите и е, както и е, повдигнах а, е, този въпрос във връзка с общото споразумение за митата и търговията. Комисията е твърдо решена да включи нови принципи в предложението и да замени законодателството, като изготви и насоки свързани с мекото право. В допълнение, Индия реши да не е, създава е, проблеми в рамките на СТО, докато не се стигне до общо разбиране в рамките на Европейския съюз. Между комисията и Министерството на търговията на Индия се размениха писма. Основната трактовка тук е, че факта, че лекарствата преминават през европейска територия, не дава възможност да се счита, че се нарушават патентните права. Въпреки това обаче, тъй като лекарствата преминават през европейска територия, холандските власти смятат, че тъй като може да има отклоняване на тези лекарства за Европейския съюз, може да се нарушат патентните права в Европейския съюз. Пред Европейския съд все още има висящи дела в тази връзка. Затова все още трябва да се преценява как да се действа в случай на транзит. Нашето предложение има три основни цели. На първо място да се укрепи възможността на митниците да прилагат законодателството, свързано с правата на интелектуална собственост. На второ място да се убие в зародиш този нарастващ брой на малките пратки, които нарушават правата на интелектуална собственост и на трето място да се поясни от правна гледна точка ролята на митниците по отношение на транзитните стоки както и е, да се стигне до решение на проблема с Индия и Бразилия, без да се е, изпреварва европейското законодателство и дефиницията по отношение на правата на интелектуална собственост. Нашето предложение е част от цялостната стратегия, включена в съобщението на комисията Единен пазар – за правата на интелектуалната собственост. Съобщението е от 24 май 2011 година, както и по отношение на акта за единния пазар. Заключение, господин председател, искам да кажа, че предложението отразява приоритета на комисията да защитава защитата на правата на интелектуална собственост в Европейския съюз до края на 2012 година ние трябва да направим това предложение, тъй като то е част от акта за единия пазар. Освен това, държавите членки очакват много от нас. Полското председателство организира конференция на високо ниво в Краков в същата седмица по отношение на защитата на а, правата на интелектуална собственост. Освен това е много важно да стигнем и до решение на спора в рамките на СТО. Комисията се надява, че Европейския парламент ще приеме това предложение максимално рано през 2012 година. Искам да дам думата на госпожа Седри. Like to... Благодаря. Сега искам да ви запозная, както казахте, господин председателю, с, с стратегията. Комисията, комисията изготвя проекта. Както знаете, има и оценка на въздействието. Както каза колегата, това, което предлага комисията, е действащият регламент на съвета 3083 от 2003 година във връзка с митническата защита при нарушение на права на интелектуална собственост с друг акт. Преди да премина към съдържанието, искам да ви запозная с Малко предистория. Какво правят митниците за защита на правата на интелектуална собственост? Първо, те извършват оценка на риска, анализ на риска, за да установят подозрителните пратки. След това проверяват стоките за евентуални нарушения на правата на интелектуална собственост, сътрудничат с носителите на права, които всъщност дават информация за евентуални нарушения също така са длъжни да гарантират, защото е, се вземат предвид интересите на всички законно функциониращи търговци. Действията им са ограничени. Те установяват и арестуват, задържат пратките. И след това митниците имат ролята да улеснят упростеното унищожаване на стоките, заловени в нарушение. Сега, известна представа за дейността на митниците, ще видите тук броя на регистрираните случаи на нарушения. Виждате разликата между 2009 и 2010 година. Последната цифра за 2010 година е около 80 000 регистрирани случаи само за една година. Така че е, свидетели сме на постоянно увеличаване на митническите задържания на стоки. Защо е необходима промяна? Както казах вече, е, в резолюцията си е, за комп комплексен европейски план за борба с подправките и пиратството през 2008 година, съветът предвиди е, преразглеждане на действащата уредба. Затова ние преразгледахме този акт, регламента, който цитирах началото, 1383. Е, проведохме обществено допитване. Има няколко причини за необходимостта от е, промяна, а именно търговията с, с стоки предмет на нарушение на права на интелектуална собственост е, еволюира, растат обемите, е, измеренията на тези нарушения стават глобални, стават промишлени. Също така расте е, спектърът на стоки, които се произвеждат в нарушение. В миналото повечето луксозни стоки се подправяха, но сега абсолютно всяка стока може да се превърне така в предмет на нарушение включително най-елементарни стоки, които потребителите използват всеки дневно. Също така, все повече права, видове права на интелектуална собственост биват нарушавани. Нарушават се методите на разп... т.е. променят се методите на разпространение. Обикновено преди имаше пратки по самолети и в морския транспорт, днес има експлозия на почтенски пратки, броя на почтенските пратки, които съдържат стоки произведени в нарушение. Всъщност почти половината от регистрираните случаи през 2010 година са били свързани с стоки в почтенски пратки. Е, донесли сме копие от последния годишен отчет е, за е, дейността на митниците в борба с нарушенията на правата на интелектуална собственост за миналата година. Също така, необходимост от промяна проистича от така изискването да се внесе е, правна яснота. Нали, в крайна сметка не трябва да се допуска нарушаване на легитимната търговия и е, да се наркърняват правата на законните носители. Сега, оценката на въздействието. Е, като начало започнахме с е, много подробен преглед на литературата, съществуващата литература за подправките, за имитациите на стоки. Трябва да ви кажа, че има много проучвания, много доклади и отчети, но малко са надежните данни тъй като във всички тези проучвания и е, отчети се използват различни методики, които не дават съпоставими резултати. Поради това е много е, трудно е, да се направи надежна, е, достоверна картина на е, така цялата незаконна дейност. Едно от най-известните проучвания е това на ОИСР от 2007 година, преразгледано през 2009 за имитациите в международната търговия. И е, в това изследване ОИСР споделя колко трудно е да се намерят надежни е, данни. Но е, сега имаме Европейска обсерватория за имитациите и пиратството. Тя работи по този въпрос и се опитваме да разработим обща методика за за да преценим обема, спектъра на нарушенията и е, отражението им върху економиката на Европейския съюз. Въпреки трудностите с данните, е, има определени тенденции, които се открояват. Както казах, растат стоките произведени в нарушенията. Дружествата в Европейския съюз много пари изразходват за борба с тези нарушения. има и нов вектор на разпространение. Това е много голяма трудност за митниците, а именно интернет. От тези тенденции се вижда, че положението ще се влуши, ако не бъдат незабавно предприяти мерки. Имаме също и ограничение които до някъде пречат на нашето преразглеждане. Първото ограничение е, че вече имаме действащ акт от 8, действащи актове от 86-та година. И системата, която съществува доста отдавна, функционира доста добре. Не е необходимо да се промени. Има задължения международни, които сме поели и от тях също проистичат някои ограничения както знаете, граничните мерки, които могат да бъдат предприяти при нарушение на права на интелектуална собственост, са уредени в споразумението ТРИПС, което е такова на Световната тър... търговска организация. И също така имаме известни ограничения, които проистичат от задълженията ни за улесняване на международната търговия. Както каза колегата, проведохме обществено допитване е, миналата година, зададохме 6 въпроса на заинтересованите е, какво да се направи, за да се а, така подобри а, борбата първо, първият въпрос беше в каква ситуация да се упражнява контрол. Тук се включва проблематиката на транзитното преминаване на стоки. Вторият въпрос беше свързан с обхвата на действащата уредба. Дали правата, които се защитават от митниците, трябва да бъдат разширени например, или са достатъчни. Третият въпрос е дали да останат в сила действащите изключения, свързани а, с а, така а, количествата разрешени за носене от пътниците и други подобни. За малките пратки, за процедурите зададохме въпрос и за разходите. Получихме 89 отговора от най-широк спектър заинтересовани е, носители на права, е, адвокати, неправителствени организации, митници е, и граждани. И всъщност от тези данни изведохме три основни проблема, които да бъдат анализирани при оценката на въздействието. Първо, има някои е, права, които в момента не са уредени от регламента. А освен това, някои нарушения на права, които влизат в е, регламента, са изключени от е, контрола на митниците. Да кажем, това се отнася за паралелната търговия, тъй наречената успоредна търговия. Становищата на предприятията показаха, че те плащат много висока цена за защита на своите права на интелектуална собственост, след като стоката стигне до единния пазар на Европейския съюз. Много по-ефективно за тях би било, ако митниците не допускат влизането на тази стока на пазара. С оглед на тези проблеми, разработихме е, три възможни варианта. Първо, да не предприемаме нищо, да остане положението без промяна и да останат високите разходи за предприятията, без да се подобрят резултатите в борбата е, с, нарушенията. Е, на второ място да използваме ненормативни актове, чрез които не можем да променим приложното поле на е, законодателния акт. И третият вариант беше да изменим регламент. Е, два, две възможности има е, тук. Е, първо да разширим приложното поле към всички нарушения на онези права, които по-настоящем са е, уредени от регламента, да кажем незаконна паралелна търговия или е, сходство на търговски марки. При нас за това е трудно да се предвиди какви ще бъдат разходите за търговците, тъй като голяма част от тази информация е поверителна и се държи от търговските дружества. Второ, втория вариант е да разширим приложното поле, като като а, включим всички нарушения на правата, включени в регламента и добавим нарушенията и на тези права, които не са включени в регламента. Сега това не би довело до радикална промяна в митническа дейност. Днес около 90% от действията на митниците се предприемат по отношение на имитации и на пират конфискирани стоки. Това са най-големи, така най-масовите случаи. Също така обаче искаме да дадем шанс на носителите на права по-добре да се ползват от правата си, по-добре тези права да бъдат защитени. защото сега митниците не могат да предприемат нищо друго, освен да установят нарушението и да задържат стоката. Надяваме се, че ще улесним задачите на носителите, вместо да си гонят стоките и с вътрешния пазар, да правят проверки по отделните магазини, е, да отиват направо на границата и заедно с митниците да преценяват дали стоката е пиратирана или не. Второто нещо, което се видя в оценката на въздействието е, че административните процедури са тромави – момент. Те са тромави и за носителите на права, и за митниците. Така че на два въпроса се спряхме тук. Първо да упростим е, процедурата за унищожаване. Тази процедура сега е факултативна, което означава, че не всички държави членки я прилагат. Тя позволява да бъдат унищожени стоките без носителите да водят съдебни дела виждаме, е, че днес е, около е, половината случаи на митнически задържания приключват с такъв тип унищожаване. И за това решихме, че трябва да се направи така тази възможност да съществува във всички държави членки и да стане задължителна, не вече да бъде факултативна. Сега проблем са продажбите на стоки по интернет. Както казах, миналата година близо 50 хиляди бяха случаите на задържани стоки, изпратени по почтата. Значи необходимо е тези случаи да се урежат административно по упростен ред, защото често пъти в една такава пратка не се съдържат повече от една-две стоки. Тук Имаме два варианта. Първо, да не се предприемат действия, което означава, че при малките пратки нещата ще се влушат до такава степен, че митниците няма да могат да се справят е, с обемите и вече няма да има защита на правата на интелектуална собственост. Освен това, по този начин ще е, дадем е, конкурентно предимство на е, дружества, установени извън Европейския съюз, защото на практика няма да контролираме тяхната дейност и те ще могат извън Европейския съюз да пращат към Европейския съюз стоки, които не подлежат на никакъв контрол. Ако този вариант предприемем, разходите ще останат големи за носителите, те ще останат жертва и на пространните и тежки процедури. Така че това е първият вариант. Нищо да не се предприема. Е, помислихме и за друг вариант да се предложат законодателни изменения. Значи, е, това би означавало във всички държави членки да стане задължително производството за упростено унищожаване – на а, стоките заловени в нарушение. Това ще доведе до известна хармонизация в целия съюз а, в полза на носителите и на търговците. А, ще се и облегчи административното бреме при задържането на стоките. Както казах, за най-малките пратки предлагаме пък супер упростена процедура, за да намалим административното бреме за митниците. Когато е явно, че е, стоката е подправена, имитирана, няма нужда митниците е, да се свързват с носителя. Те е, могат да се свържат е, с собственика на стоката и да попитат дали той е съгласен, без е, да търпи други санкции, е, да приеме унищожаването на стоката. Естествено, това става без да бъде наказван потребителят, защото често пъти той е добросъвестен. На него ще му се предлага възможността без никакви последици да се откаже от доставката на тази стока. И е, третия вариант, на който се спряхме, е, е приемането на незаконодателни мерки. Те могат да доведат до известно облегчаване на положението, но няма да намалят административното бреме, проистичащо от сегашните процедури. И е, най-сетне откроихме и третия проблем. Някои аспекти на административните процедури – могат да се тълкуват по начин, който води до неуравновесен подход към различните законно опериращи носители на права и други заинтересовани лица. Значи някои процедури се възприемат като несправедливи от някои законно функциониращи търговци. Един от първите въпроси в тази сфера – както бе обяснено, е, че мерките могат да попречат на безпрепятствения транзит на стоките през Европейския съюз. И тук за решаване на този е, проблем е, сме мислили за три варианта. Първо, нищо да не се направи, обаче е, това означава да не се подобри положението, да остане неяснота и тогава политиката на Европейския съюз ще бъде критикувана, особено, що се отнася до лекарствата. Помислихме за актове с незаконодателен характер, като помощно средство при тълкуването. Естествено, те могат да подпомогнат тълкуването, но няма да помогнат много за решаването на спорове, които биха могли да бъдат отнесени пред СТО. И последният вариант са законодателни изменения за отстраняване на неяснотите и недостатъците в действащите актове и за да се гарантира безпрепятствена законна търговия. Това може да допринесе и за улесняване решаването на споровете пред СЕТЕЛ. Мислили сме за съпътстващи права, например правото на изслушване, правото да бъдеш изслушан в процеса. Това е общо право в законодателството на Съюза, но в действащия акт, за който говорих, регламента, това право не фигурира. За това планираме евентуално да въведем норма, с която да се изясни как ще се упражнява това право, така че засегнатите от митническите мерки лица да имат възможност да изразят становището си пред митническите органи в хода на производството. И накрая трябва да изясним производството, реда за упростено унищожаване – и пред приложното му поле. Значи, тук а, а, предвиждаме право на защита и засегнатите лица а, дали трябва да дадат съгласие. Първият вариант тук е, е да не предприемаме нищо, да се запази съществуващото положение. А вторият вариант е да направим законодателни изменения, за да осигурим равнопоставено третиране на законните търговци. Така че е, това е оценката на въздействието, това са различните варианти, за които мислихме и които анализирахме. Останалата част на изложението е посветена по-скоро на проекта. Няма да навлизам в тези детайли. Предлагам е, да погледнете тези диапозитиви за съществените елементи на проекта. Е, до някъде тук са обобщени всички данни, които вече споделих с вас. И за да ви улесним в анализа на този проект, е, сме е, предложили е, сбито описание на различните глави в проекта, но се надявам, че ще имаме друга възможност да ги представим по-детайлно, докато днес е добре да се съсредоточим върху така общата проблематика, очертана в оценката на въздействието. Благодаря ви много за това, че очертахте най-важните елементи тук, както и пред историята. Много е важно, за да разберем логиката на новото предложение, да проследим историята на законодателството. Вие говорихте и за някои международни измерения. Говорихте за някои елементи, свързани с СТО и въпроси, които се повдигат там. Ще дам сега на колегите възможност да коментират и да зададат въпроси. Първо ще дам думата на нашия докладчик, господин Кройцман. Имаме представители на политическите групи, които ще се изкажат. Госпожа Легрип е тук, Шал Демозе, Рюле, и може би и аз ще се изкажа от името на своята група. Юрген Кройцман е първи. Благодаря. Колегата Шалдемозе вече има заслуги когато става дума за надзора на пазара, защото това е част от е, тази тема и е, точно тази част тя извежда винаги на първи план. Когато погледнем доклада, установяваме, че нещата от 2009 до 2010 година имаме около 80 000 случаи, доста драматична ситуация. И е, процентът е доста висок, е, че 84% от тези стоки идват от Китай. И ако погледнем е, по-нататък, ще видим, че има и други 72%, които които е, идват от други страни. Интересно за мен е, е да проследим класификацията на страница 13, където страните членки са подредени по броя на случаите. Германия и Великобритания са начало. И естествено тук можем да си зададем въпроса дали сме толкова добри в надзора на пазара, а другите дали не спят. И по тази причина днес ние застартираме един пилотен проект надзор на пазара, за да имаме по-засилено сътрудничество. Естествено, ние се стремим към ефективност и това е много важно. Знаете, че надзора на пазара, това се отнася и за митниците, попада в компетенциите на държавите членки и в зависимост от това колко те са ангажирани, могат да се направят съответните обратни изводи. Интересен е случая Гърция. Е, там е, също има интересна статистика. Е, показва се и къде са проблемите. Със сигурност трябва да се отбележи като заслуга, че комисията иска да приема регламент, а не директива и ние помолихме да стане това през ноември. Проблема ще бъде разгледан вероятно детайлно, но първо трябва да чуем отговорните лица, за да видим каква е проблематиката. Искаме все пак да дадем право на страните да участват. И като прочетем регламента, установяваме, че носителят на правата може да внесе искане, ако митницата е направила някакви разкрития, стоките да бъдат унищожени и след това той може, въпросът е доколко функционира, да претендира е, поемане на разходите за унищожаването на продуктите. Естествено, е, Китай ще трябва да плати доста такива разходи. Освен това, в предложението на комисията се съдържа и следното. Когато се открият малки количества е, подправени стоки, те трябва да бъдат е, унищожени. Но как ще изглеждат нещата, ако има грешка? Или е, когато се поръчват стоки по е, интернет, е, чрез кредитна карта, стоката не пристигне, защото тя е била е, задържана някъде. И какво ще се получи тогава с парите? Ясно е, че дребният клиент трябва да се ползва с защита и по тази причина говоря всичко това. Опитът показва, че митническите органи откриват, е, по-скоро разкриват нарушенията на правата на интелектуална собственост, трябва да се анализират коректно, например, и по-комплексните случаи. Е, трябва да се гарантира е, във всички случаи защита на правата на интелектуална собственост и да се осигури законна търговия. Как обаче трябва да се гарантира, примерно, защитата на правата при генерични лекарства, това, което беше цитирано тук. Е, стоката само се декларира, имаме и опростено производство при малките пратки и е, без е, да бъда в, да навлизам в детайли, ще обобщя, че наистина е заслуга и това се вижда по е, нарастващите цифри, че комисията желае да предприеме преглед на регламента и трябва вече да дискутираме какви са детайлите, какво може да се подобри, също в интерес на потребителите, и в интерес на правата на интелектуална собственост, разбира се, защото това е важно. Като погледнем къде са направени нарушения, тук също има статистически данни и се вижда, че много тютюневи изделия, цигари са обект на такива нарушения, също така дрехи, облекло, скъпи дамски чанти. Тук трябва да се направи нещо казвах, е, добра е инициативата, ще проведем дискусия и се надявам, че е, тъй като това е типична тема, попадаща в областта на защитата на потребителите, ние трябва да обърнем внимание, но тук става дума не само защита на потребителите, но и за защита на фирмите, които произвеждат висококачествени стоки, които инвестират в изследователска и раздолена дейност, те трябва да се ползват от защита. Но потребителят, той е често излъганият в този случай, той също трябва да бъде обект на защита. Да речем, идва от чужбина, от отпуска, установяват се примерно в багажа му чанти, които са имитати. Това не означава, че той винаги Има преразглеждане на законодателството. Подкрепям една такава идея, но Имаме ли достатъчно ресурси? Държавите членки имат ли достатъчно митнически ресурси, за да се справят с проблема? Защото ако те нямат ресурси, то новото законодателство няма да помогне. Имаме нужда от ресурси, за да укрепим действието на един нов регламент. Знаете ли въобще дали държавите членки са запознати с този проблем? Благодаря. Госпожа Руле, искате ли да кажете нещо? Аз също имам няколко въпроса към представителя на комисията. Първо, Mention Free Problems и проблемът е някои права на интелектуална собственост не са включени в регламента. Кои са те? Това е първият ми въпрос. И след това, във връзка с казаното от госпожа Шалдемозе, ако ще разширяваме приложното поле без да търсим възможности за набиране на повече персонал в митниците, няма да стигнем до нищо. Този въпрос не се разглежда тук. Гледам вашата статистика. Понякога споменавате е, е, и казвате други. Какви са тези други продукти по стойност? Казвате, освен това, и това е третия ми въпрос, че ще включите паралелна търговия в рамките на Европейската общност. Става въпрос за много големи суми, свързани най-вече с е, е, търговията на лекарства се прави връзка тук. Защо тази търговия не е била покрита до сега? Може би имате някакво пояснение. Това е от моя страна. Благодаря. Благодаря. И няколко коментара от моя страна, само за да допълня колегите. Една от областите, е, в която трябва да получим повече информация, е свързана с това, което каза госпожа Руле. Кои са новите области, къде се разширява приложното поле? Тъй като ние не сме работили за предишния регламент и ни е трудно сега да видим разликите. Това е част от важните елементи в предложението, както вие казвате и в вашата оценка на въздействието. Част от причините за промяната на регламента са свързани с тези нови елементи, например географските указания, ако не се лъжа. Добре е да ни дадете някаква таблица или просто някаква кръстосана препратка между регламентите, за да разберем за какво става въпрос. Втория ми коментар е свързан с опит, който имаме като комисия. Посетихме Роттердам, Антверпен, Шанхай. Беше интересно да видим редица фалшификати, конфискувани от шанхайските власти. ако не бъркам сега, по отношение на терминологията, много е важно да имаме предварителна информация, оценка на риска, за да разберем какви стоки трябва да бъдат задържани. Как ще подпомогнем властите е, при получаването на предварителна информация, е, за да се направи добра оценка на риска? Посетихме и Индия и там говорихме по тези въпроси. Навсякъде митническите власти говорят за инструментариум за оценка на риска. Много е важно да има предварителна информация, за да се е, насочи вниманието на митниците към конкретни пратки, Искам да попитам, с оглед на вашето предложение, има ли нови елементи в предложението за законодателство, които ще помогнат на властите да получат предварителна информация от тези, които изпращат стоките, за да може да се направи по-добра оценка на риска. Освен това, информацията след като са конфискувани стоките. Оставаме с впечатлението, че някои притежатели на търговски марки са много по решени да се справят с проблема и разполагат с много по-добри и надежни източници на информация – не ми е ясно и не разбрах дали има разпоредби свързани с споделянето на информация и освобождаването на такава информация, нейното изпращане. В а, някои случаи разбирам, че митническите власти получават информацията твърде късно, за да могат да разрушат една пратка. Освен това, е, каква цена се плаща за разрушаването на една пратка, ако не намерите а, желаещи да извършат това разрушаване. Много е трудно просто да се видят разликите между новото предложение и старите регламенти по всички тези въпроси. Някой друг иска ли да се изкаже? преди да дам думата на комисията за отговор? Няма. Добре, не знам кой ще се изкаже първи. Благодаря за всички тези уместни и важни въпроси. Ясно сте осъзнали и сте разбрали проблематиката. Поставяте пръста точно на е, най-важните въпроси. Господин е, Кройцман, искам да кажа, че очаквам с нетърпение дебатите с вас. Надявам се, че ще имаме възможност да ви представим по-подробно нашето предложение и да ви покажем по какъв начин е, ще се справим с най-проблемните въпроси. Ще ви дадем всичката необходима информация. По отношение на проблематиката защита на потребителите спрямо интересите на бизнеса. Това е в основата на нашата работа. Разбирам от коментара на госпожа Шалдемозе, че на първо място стои интереса на потребителя. Той има свободата да купува стоки в интернет и да ги получава вкъщи, но Неговото здраве не трябва да е поставено на карта. Много често потребителя смята, че купува един продукт, пък получава друг. Целта на защита на правата на интелектуална собственост е да се насърчава развитието на европейската економика и креативността, съзидателността. Трябва да отчитаме естествено и интересите на търговците, които имат економическа тежест в Европейския съюз. Госпожа Шалде Мозе, знаят ли гражданите че толкова пратки идват по почтата? Всъщност, митническите администрации знаят за проблема, тъй като те насочиха нашето внимание към почтенските пратки. Както знаете, че в, както знаете, в почтенските служби нямаме много митнически служители, има тежки тромави административни процедури, които трудно работят. Държавите членки знаят че има проблем. Надявам се, че съвета ще подкрепи нашите предложения, за да се упрости живота на митническите служители. говорихте за съществуващите митнически ресурси. Тук комисията няма как да реши проблема. Правя връзка с коментара на господин Харпар. А, ние не можем днес да отворим всички кутии, пакети, колети, които пристигат в Европейския съюз. Това е част от бъдещата ни работа, обаче от бъдещите ни задачи и затова управлението на риска ще бъде един от основните ни приоритети, за да отговоря на тези конкретни въпроси, ще кажа, че в законодателното предложение има някои елементи, които са въведени, за да се гарантират, че митниците ще разполагат с необходимата информация. В главата за прилагане и подаване на информация от страна на притежателите на правата, ще видите, че се дава ясно описание на